colleagues um, although not all uh, ако обичате, е, не всички докладчици в сянка са тук. Е, тъй като имаме много натоварен дневен ред днес след обед, аз предлагам да започнем. Имаме 45 минути за сесия въпроси и отговори. Е, е, от страна на Европейския съюз са председателите, експерти по защита на личните данни. Искаме да запознаем нашата комисия с това, докъде са стигнали дискусиите с властите на Съединените щати. Срещаха се през юли е, на два пъти и миналата седмица на 19 и 20 септември в Вашингтон. Господин Пол Нимец ще говори от името на делегацията на Европейския съюз в тази работна група. След е, това е, ще дадем думата за въпроси към докладчика и докладчите в сянка. Ако обичате, бих искал първо докладчика и докладчика Сенка за въпроса, след това останат членове на комисията. Господин Немец, благодаря ви. Това беше втора среща на работната група. Първата беше само проучвателна, за да преценим дали изобщо трябва да се организират подобни срещи. На втората среща, по искане на Съединените щати, ние направихме един общ преглед и основно механизмите, които гарантират, че тайните служби в Съединените щати действат съобразно е, законите на Съединените щати. Е, ние направихме преглед на действията на изпълнителната власт. Е, имахме представене от директора от Националната разузнавателна служба в Белия дом зад граница и различни агенции в Съединените щати във връзка с, които се занимават с национална сигурност. Имахме, освен това, въведение и е, в е, работата на Конгреса. Срещнахме се с е, служители на Сената, на комисията, която наблюдава Белия дом, а също така и Департамента по правосъдие. И като допълнително правителството на Съединените щати ни организира среща с двамата председатели на комисиите, на които е възложено от страна на президента Обама да изготвят предложения за реформи по законите за наблюдение и изобщо практиката в Съединените щати. Е, едно от тези ведомства е PICLOP, Privacy and Civil Liberties Oversight Court, и това е, е организация, която се основава на закона, наблюдава антитерористичната дейност в САЩ и е, е, те обаче са решили, за бъдеще да работят по три въпроса. Първо, дейността на службите в САЩ, доколко антитерористичните действия са законни по законите на САЩ, дали са конституционни самите закони и накрая дори и да са законни или конституционни тези действия, дали това е целесообразна политика. Освен това се срещнахме и с друга организация, е, която е създадена от президента. Е, това е служба, която трябва да изработва предложения за по-добра употреба на технологията и съчетаване на националната сигурност с основни права и личен живот. Председателства се от господин Питър Сая. Е, това не е уставно е, ведомство, е създадено адхок и към края на година трябва да изработи документ и е, е, след е, около две седмици ще има среща. И двете групи е, ни създадоха впечатлението, че има известна откритост към промяна. Е, и второ, е, е, се казва, че част от правомощията му е да наблюдава доколко се прилага политиката. Естествено, ние зададохме въпроси. във връзка с обхвата и отражението на действията върху гражданите на Съединените щати, но отговорите, които получихме за сега, бяха сведени до наблюдение и контрол и най-вече опит за демонстрация. И мисля, че демонстрацията беше впечатляваща, че в системата на Съединените щати за вътрешен контрол и баланс за да се гарантира, че действията действа съобразно законите на Съединените щати. Благодаря ви. Председателката, сега първо ще се обърна към господин Морес като докладчик да се изкаже. Благодаря ви. Аз Искам първо да благодаря на господин Ниемец за това, че неговото изложение беше кратко, за да има въп... време за въпроси. Той посочи структурата на срещата. Бих искал да го попитам какви теми са били разисквани. Първо, основните въпроси. Има ли смисъл в това, колко европейски граждани са засегнати от тези действия или твърдения? Вие знаете ли колко европейски граждани пряко или пряко са били обект на наблюдение от Съединените щати? Каква, доколко е важен потенциалният ефект и искам да разбера това ли беше съдържанието на разговорите, по време на което и да било от срещите. На второ място, е, говорите за системи за обзор или за наблюдение. Това е важно и интересно, но всъщност може би има законосъобразни действия е, съобразно законите на Съединените щати, но когато те се прилагат е, спрямо граждани на Европейския съюз, тогава ще има нарушение на основните човешки права. Основен е, пример е, е за кабелните мрежи и събирането на данни от тях. Това е нещо много сериозно. Включихте ли тези въпроси по време на срещите? И ако да, бихте ли посочили някакви подробности? И може би това е важно също така евентуално евентуално за морските пристанища? Има ли е, вариант за преразглеждане на споразуменията? Има ли правна оценка? Дали е, отговаряте на стандартите според договорите и доколко съвпадат с а, е, има, има лобиране от страна на е, технологичните компании спрямо администрацията на Обама за защита на мобилността. Съединените щати склонни ли са да обсъждат е, прегледа на Сейф Харбър? Не виждам е, доклад господин Вос, който също е докладчик Сянка, идва. В такъв случай ще прескочим господин Вос. А, и аз ще прескоча себе си, тъй като съм докладчик Сянка. Ще остана най-накрая. И сега давам думата на а, следващият оратор. Добър ден. Благодаря за организирането на това заседание. Относно същността на този надзор – ще се съсредоточа върху въпросите. Какво получавате от двустранните заседания с Съединените щати? Като че ли всеки път възниква въпроса, може ли да се направи нещо, може ли да се промени нещо? И аз имам впечатлението, че някои са отчаяни, че казват, не може да има голяма политическа промяна и няма кой знае каква политическа промяна в Съединените щати по този въпрос. Аз бих казал, че все пак нещо остава в това отношение в Съединените щати. Четох различни становища. И мисля, че това, което е най-важното за Европа, и тук ще задам втория си въпрос, като че ли има неразбиране, едва ли не, ние като европейците, като че ли имаме въпроси само свързани с законността на тези мерки на надзор спрямо американския закон, но не и спрямо европейския. Мисля, че точно тук трябва да водим дебата. Не знам как водите вие заседанията и не знам как обяснявате нашите американски партньори. Не им ли, те разбират ли, че всъщност за европейските граждани е важно, че даже дори това, което правят да е позволено под европейския закон, те, то не е позволено под европейския и нарушават нашите закони и нашите основни човешки права. Тъй като господин Вос не е тук, сега дам на госпожа Хернс. Thank you very much. Dank. Благодаря. Като че ли стигнахме до една точка, на която трябва да се замислим дали да продължим да се бием с сенките. Закъснях малко, но все пак разбрах от моите колеги, че не можем да се похвалим с кой знае каква субстанция на изслушването. Това, което чух и по време на първия панел като информация предизвикваше доста съмнения. Не знам какви въпроси сега да задам, които все още да са смислени. И ще ви попитам как работите в тази група, какво обсъждате, до какви документи имате достъп, с каква информация разполагате. Това бих искала да ви попитам. Има ли някакъв порядък, в който работите? А, имате ли някакви формални изисквания към кое право се придържате? Правото на САЩ или европейското право? И има ли някакъв вид признание или нещо, което да навява на мисълта, че е имало наблюдение. И най-много ме интересуват цифрите, резултати, защото в противен случай просто си губим времето тук. You, Mr. Foss. Благодаря, господин Фос. Не чух изказванията на моите колеги и представенето, но все пак искам да попитам какви гаранции можем да получим от САЩ, за да изключим възможността за економически шпионаж. Всичко това на фона на използването на данни от частни фирми. Благодаря ви. Това беше наистина кратко и ясно. Господин Керхов, искате ли да вземе думата? Не. Добре, в такъв случай аз ще си задам въпроса. А, не го приемете лично, но аз съм много скептично настроена относно цялата тази операция. Тук говорим за едни доста слаби мерки, които се взимат от различни административни служби, без значение колко компетентни са те, така както и преждеговорившите. Аз не виждам как този формат ще бъде полезен на европейската делегация да пътува до Съединените щати, за да им се четат едва ли не лекции за Американската конституция. Това, което ни вълнува и което има значение за вас, е, че европейският закон е бил нарушен, не американския. Има въпрос относно оценката казахте, че те са ви представили а, техните механизми, на, кой, на който са се базирали и че са били впечатляващи. Ами вижте, това се дължи на а, тайни закони, които те са прилагали и тайни средства. Как може въобще да наречете нещо такова впечатляващо? Това ли ви е оценката за беззаконието? Предполагам, че ставам и цинична. А, а сега ще помоля господин Немец да отговори и ще дам думата на следващите оратори. Благодаря. Ще започна с въпроса как тече процеса. Разбира се, по време на всяко заседание се разискват дневния ред. Има едно неписано правило, че ако накрая не се постигне а, споразумение по дневния ред, това определя по-нататъчната работа. Разбира се, акцента се слага на нашата гледна точка. Това се опитваме и да правим. Да се съсредоточим върху нашия приоритет и после да погледнем и външната страна но така или иначе трябва да вземем предвид и двете гледни точки. Документите пред нас са документи, които ние сме изготвили. Не сме получили абсолютно никакви документи от Съединените щати. И ние не не бихме могли да разискваме детайлите на програмата, защото ни казаха, че цялата информация е класифицирана. Така че единственият достъп до информация, която ние имаме, са незасекретени документи. Надяваме се, че такива ще получим на следващото заседание, защото те ам, трябва да бъдат разсекретени от един съд и това ще стане по член 702 и ние ще се ангажираме заедно с американските колеги да разследваме тази оценка тази оценка наистина може да съдържа елементи на защита за европейските граждани. Сега, първият въпрос на господин Мораес. Винаги сме го казвали и винаги сме искали от е, американското правителство да ни представи данни, било то и базови данни за това колко граждани са засегнати. Съединените щати публикувах 1% от интернет трафика, който е бил наблюдаван. Смятам, че ако метаданните по член 250 може да се провери колко европейски телефонни номера са били подслушвани по този начин. Това са разговори на европейски граждани, звънящи в Съединените щати или на американски граждани, звънящи в Европа. Най-вероятно това е станало чрез трансатлантическите кабели. И до сега не сме получили никакви данни в това отношение. А що се отнася до дейностите и програмите, метаданните събрани по 250 се потвърждават. А също се потвърждава, че член 702 е правното основание за програмата. Това ни се каза, че е целенасочена програма, но такова широко събиране на данни за относно всичко, което минава по, като информация по трансатлантическите кабели, на този етап се отрича. Казахме на Съединените щати, че е важно да имаме открита, открити карти и че влиянието върху европейските граждани може да се окаже много сериозно. И ще трябва да се средочим на това, което е позволено правно под а, а, на американския закон. Тук заявихме, че искаме повече яснота относно дейностите, свързани с информацията, течаща по подалантическите кабели, а също така и информацията, събрана директно от компаниите. Най-вече, защото по-голямата част от данните, по тези кабели не, не е международна комуни, комуникация с, с Съединените щати, а вътрешна комуникация. Защото ако изпратите един СМС, например, аз изпратя от мен, от мен си, от моя телефон, на някой тук от залата, данните много пъти минават и през кабелите, през Съединените щати. Или пък ако търсим нещо в Google, това също минава през Съединените щати и към компютрите в Калифорния. Така че това също беше разисквано, но не получихме отговор. Целта на дискусията е да намерим конкретни факти. На този етап ние не сме предприели никакви преговори относно реформите на, на програмата Safe Harbor. И също а, сме решили да говорим по-нататък и за органите, които са отговорни за програмата Safe Harbor. Така че това, което сега разглеждаме, което ни е приоритет, е тревогата ни за а, подслушването, за следенето на тези данни. Мисля, че вече си извлякохме полуката от споразумението SWIFT и какво не искаме. Относно въпроса на господин Албрехт, каква е нашата оценка за промените? И има ли някаква политическа воля за промени? Ще се опитам да отговоря директно. Ние сме администратори, така да се каже. Работим под директната егида на Европейската комисия, на съвета. Беше започнат политически диалог с помощта на заместник председателя господин Холдер. Ние сме просто изпълнители. И продължаваме да участваме пълноценно в тези действия. Относно органите, които участват Два органа са били помолени да участват и да предложат промени в ситуацията. Това мисля, че показва достатъчно, че търсим альтернативи, търсим опции и по време на нашето посещение разбрахме, че американската индустрия става все по-отворена към обществеността за щетите, които Америка нанася на своите бизнес партньори чрез тази дейност и дебатът на местна почва е дебат относно гражданските права и свободи. И втори дебат се подема, пак в Съединените щати, а именно от бизнеса, които който твърди, че а, практиките на държавната администрация на Съединените щати за, нарушава а, човешки права в други части по света и по този начин накърнява бизнес отношенията с чужестранните партньори. Проучваме в момента проучванията на, на съда, Файза съда, и очакваме съответно обяснения относно дейността на американските партньори. И относно въпроса за, за економическото шпиониране. Получихме гаранции че под американски закон е незаконно да се осъществява такъв. Това го каза и президентът Обама в е, Швеция. Не сме получили обаче никакъв е, писмен документ. Нито пък по кой закон това ще се изключи. А относно гаранциите, че частните фирми които се конкурират на световните пазари и предлагат услуги на американските секретни служби с различни данни, нямаме гаранции, че те не използват тези данни и не ги продават някъде другаде. Дори Съединените щати да кажат, че те не ги ползват, тези данни са вече взети. Надяваме се, че на бъдещите заседания ще получим повече информация по този въпрос. Um, the... Председателка да благодаря. Може би по последния въпрос можем да зададем и други допълнителни въпроси, например във връзка с конкуренцията и търговията. Двама души са поискали думата. Зипол, Вайнхартер, никой друг, господин Бронс госпожа Ландфорд и госпожа Форвай. Ако обичате, е, не повече от две минутни изказвания, максимално. Благодаря ви. Бих искала да се огранича с две забележки. Господин Немец вече спомена, че по време на последната среща по-скоро е ставало дума за наблюдение, за оверсайт. А, всъщност важният въпрос е бил по-скоро обема и обхватът на данните, които а, се обработват. И колкото и да е добре да има комисия, която да се занимава с защитата на личните данни, може би много по-важно е дали в САЩ има механизми или а, се мисли в посока ограничаване на трупането на данни, и смята ли комисията или съвета да обърне внимание на САЩ и да поиска реакция в тази връзка? А, също така е интересно какъв вид данни са законно събирани и кои не. Тук трябва да подходим критично и да видим дали законодателството на САЩ изцяло отговаря на нашето разбиране за защита на личните данни. И още една дума за економическия шпионаж и преплитането на публичните и частните интереси, особено във връзка с Националната агенция по сигурност. Дали не е дошло време да помислим за нови правила за сигурност и да поставим на заден план частните интереси. В документи от Великобритания намерихме препратка към чисто економически интереси във връзка с данните, които са събирани. Дали Европейския съюз не бива да, постигне, да повдигне този въпрос? господин Вайденхайцер. Присъединявам се към казаното до тук от моите колеги, че на практика получихме доста малко така твърди факти. Имахме няколко месеца време, за да работим върху този доклад и до този момент имаме само един общ поглед, би трябвало да навлезем и в съдържанието, така че искам да попитам с колко време на практика разполагаме. Е, интересно е също така и съдържанието и обема на информацията, за която говорим. И трето, смятам, че е проблематично, че Двете страни очевидно гледат по различен начин на обсъждания проблем. От а, американска страна наблюдаваме една известна откритост а, към а, диалог, което евентуално би се отразила на политиката. Доста така обтекаемо ми се вижда това. Благодаря, господин Бронс. Okay. Uh, е, господин Зеле каза, че е, е, службите на САЩ преценяват доколко са правни конституционно съобразни, съобразно законите, разбира се, на Съединените щати и каква политика желаем. Ние обаче искаме да знаем доколко са съобразни с законите изобщо, например, на трети закони. В Съединените щати има една форма на закон, докато всички останало са просто място на отделни племена, и изобщо някакви обичаи на племената. Е, някой от достъпа е, се гарантира като се е, съкръщава достъпа до данни съобразно споразуменията. Така че това не носи никакъв отговор на Европейския съюз. Вие говорите, че се използват технология. Дори и утре да има споразумение, това няма да попречи на Съединените щати да действат едно едностранно. И според мен е, е, надеждата е основно политическа. Е, те се страхуват от реакция на гражданите на САЩ, защото те не могат да допуснат нахлуването в личния им живот от страна на агенциите на Съединените щати. Благодаря, госпожа Латфорд. Благодаря. Аз не чух първата част от изказването на господин Немец, но аз се чудя дали можете да ни кажете, дали ще бъдете очудени от това, че се признава, че е, комисар Мастром е, е получила признание от страна на ковчежник в Съединените щати и в Генерална дирекция по правосъдие. Е, дали ще се очудите от това, е, че Съединените щати признават, е, че Swift Data се е, получават и извън споразумението ДФТП. Освен това, е, те споменахват Пинас което е, трябва да разберем. SWIFT ли има предвид или индивидуални финансови институции? Е, и е, е, съвсем без да се очудваме, виждаме, че те мълчат, е, особено е, когато се говори и е, за е, призовки и за прихващането им. А, е, така че има ли нарушение на споразумението SWIFT според вас? А, е, дали продължават тези нарушения? дали, дали трябва да има да се реагира на призовки или според вас SWIFT трябва да замести всичко? И на второ място ако има преки достъп, пряк достъп за агенциите, е, които извършват разузнаване извън обхвата на европейските закони, е, това не засяга и законите на Европейския съюз, защото те не регулират националната сигурност и агенциите на, Съединен... Е, агенциите на Европейския съюз. Госпожа Морвай. Благодаря. И аз не чух дискусията от начало, но мисля, че сега а, сме в а, една малко смешна ситуация. Между 2 часа и 3 часа имаше едно събитие, където Европейския съюз критикуваше Азербайджан за нарушаването на човешки права. А има нещо много комично в цялата ситуация. Госпожа Интвелт каза, че няма нужда да се запознаем с всичките резюмета относно американското законодателство и всичките решения на различните съдилища Съединените щати, които засягат европейските граждани. Аз съм по-скоро за такива документи, тъй като европейски магистрат открива много странни неща. В документа, който ни получихме и в е, документа ФИСА, се казва, че имайки предвид, че събираме данни, винаги можем да получим данни, които могат да бъдат използвани един или друг ден за борба с тероризма. Тоест, събирането на всякакъв тип данни е приемливо. Може и да е приемливо според американските закони, но не и според европейските. Например, някой форми на детска порнография са приемливи в Съединените щати. В Европа това е забранено. Ние защитаваме децата. Така че заключението ми е, ако нещо е приемливо в Съединените щати или е законно, просто защото те си имат различни виждания за човешките права, това не означава, че ние трябва да го приемем. И трябва да защитим нашите жертви. И сега последният оратор. А, да, благодаря. Вижте, ако Съединените щати са нашите приятели, ние би трябвало да получим цялата информация, така че да можем да отсъдим. А не мисля, че устно изказване от а, американците, което, в което ни казват това, което правиме законно, това е достатъчно без да не дадат никакъв достъп до, до документи, това не е партньорство. Само ако знаем за какво използват закона, можем да отсъдим. И само тогава можем да а, поискаме реформи. Например, търговските тайни. Те ни казват, не, не, не се притеснявайте, да, забранено е. Ами ако погледнете параграф 1833 от техният собствен економически акт срещу шпионирането, се казва, това не е забранено, както и други подобни дейности, водени от правителството. Така че, каква е стоеността на такова устно изказване от тяхна страна в нашия случай? Благодаря казва председателката. С това изчерпваме и за списъка на ораторите. Сега ще дам думата на господин Немец да отговори. И още нещо, което искам да кажа. Членовете на Конгреса също ще участват в тази сесия. Да. Сега, на последното ни въпрос ние заседавахме отделно с Сената, с Конгреса, с мнозинството, с мълцинството. Имахме около 4 часа а, обмен на възгледи, но те не участваха, това беше друг формат, те не участваха по време на дискусията ни с правителството. Относно ограниченията на стратегическо наблюдение – а именно за трансатлантическите кабели. Вижте, ние всъщност не знаем повече относно какво се случва там. Те нито потвърдиха, нито отрекоха да взимат данни от кабелите. И американското правителство се интересува за това, което наричат закона за добрите практики на наблюдението. И много гордо ни представиха една впечатляваща цифра. Не искам пак да, да ми казвате, е, че използвам думата впечатляващ. Казвам впечатляваща цифра за различни статистики, за наблюдения, агенции, какви данъчни разкрития са направили и какви данни могат да получат чрез, по този начин. Не можем обаче да проверим по никакъв начин коректността на тези данни. Така че има някакво усилие, което усещам, да се отрази, да се отклони а, търсенето на конкретна информация от наша страна. И веднага ни се препраща към нас с въпроси. А вие какво правите в Европа? Вие как го правите в Европа? И ако искате, примерно, да видите ограниченията на наблюдението на секретните служби, моля, запознайте се с правото на всяка една държава членка. И това им казваме. И в Европа тези ограничения са много по-строги, отколкото Съединените щати. На въпроса за участие на частни партньори, казах вече, това е мисия за установяване на факти. Ние искаме разяснение как американското правителство е, гарантира, че няма събрани частни данни, които да не се използват, например, при фирми и други. Правим каквото можем господин Вайзенхоме каза, че ще има заседание следващата седмица. Надяваме се, че ще успеем да, да, да зададем повечето от въпросите, които вие тук ни задавате и се надяваме да получим отговор. Какви са ограниченията на тези дейности? Защо Европа е цел на тези надзори? мисля, че ще можем да погледнем и другата част на монетата, а именно колко успешно е било събирането на данни, защото виждате много информация изтече в пресата. След това ще трябва да докладваме преди края на годината. И мога също така да кажа, че много от въпросите се разбират абсолютно различно. Акцента се слага на различни елементи и в Съединените щати основният въпрос е, се разбира така. Законно ли е според законите на Съединените щати? Докато при нас нещата не са, не стоят така. При нас въпросът е дали нашите граждани считат, че това е законно според нашите закони. Те са европейски граждани, техните права се защитават от европейски закони и те искат да разберат дали според, Америка, според Международния съд на за подобни агенции за разузнаване не се нарушават европейските права. Относно въпроса на госпожа Лутфорд, ще дам на а, думата на колегата Пибе. Um, Благодаря ви. Съвсем накратко. Темата беше обсъдена подробно сутринта. Е, първо искам да допълня и, и информацията е, е, за това, че ние изразихме дълбокото си безпокойство е, по твърденията за това, че се заобикаля и ФДП и се позовахме на консултацията, която тече в момента. Разбира се, че има връзка между тази консултация и по-широката дискусия, която провеждахме. Както тази сутрин комисар Малстрем каза, ние зададохме въпроси по писмото на господин Кьоланс въпрос. Не, а също така зададохме и въпросите, които вие зададохте, които трябва да се изяснят в процеса на консултацията. На настоящия етап аз не мога да кажа нищо повече. Не можете да очаквате от мен да ви кажа нещо повече по текуща консултация. Господин Прибе, извинете, че ви е, прекъсвам, но ако твърденията са верни, значи ли това според вас като правник това ще бъде нарушение? Е, е, защото в писмото на господин Кьонин се признава, е, просто откровенно се признава и се твърди, е, че SWIFT е, данните се събират извън на споразумението ЕФТП. Ако е така, това е ли закононарушение? Какъв е колективният възглед на комисията? Не питам конкретно господин Нимец. Председателката въпросът е ясен. Господин Нимец и Прибент не могат да ви отговарят. Да, разбрахме. Разбрахме разбрахме, каза председателката. Много добре разбрах е, е, въпроса ви, но предполагам, че вие разбирате, че както сутринта каза комисар Малстрюм, е, това ще бъде обект на последващи консултации. Председателя, извинете, не беше това въпроса, вие не го разбрахте. Въпросът е, ако някой влезе в магазин, това кражба ли е? Ние искаме вашето правно становище. Ние не ви питаме дали твърденията са верни или не. А, ако са верни, дали е, датите са събирани извън споразумението JFDP? Според вас, като правник, това е ли нарушение на споразумението? Въпросът е правник. Ако е, някой влезе с взлом в кражба, е, е, с взлом в магазин е кражба. Но е, е, колкото до приложението на споразумението, това е въпрос на последващи консултации. Председателката значи, добре, е, няма отговор на въпроса въпроса. Това е, е отказ на комисията да отговори на въпроса. Господин Немец, искате ли да отговорите на другите въпроси? Аз мисля, че е, е, другите изказвания бяха изказвания, а не въпроси. Но, ако обичате, кажете ми дали съм забравил да отговоря на въпрос. Не, е, аз само изяснях. Може би не беше достатъчно ясно като въпрос е, е, предвид економиката, какво, какви гаранции ни дават Съединените щати, че не го правят? Каква е процедурата, която ни предоставя, че информацията, която се събира, няма да бъде използвана за економически цели? Отговорът на този въпрос е не. Ние получихме гаранции и твърдения, които са записани от президента Обама, че Съединените щати не го правят, но не ни обясниха по-подробно е, по какъв начин закона го изключва, е, изобщо е, какви системи за сигурност са на лице, за да сме сигурни, че особено при договори между частни дружества, които играят много важна роля при обработката на събраните данни, данни, не ги използват и за други цели. Председателката, благодаря ви, всичко е ясно. Благодаря ви, господа, за вашите изложения и за отговорите на въпросите. Мисля, че ще се видим отново и така стигаме до трета сесия за днес. Това е обмен на възгледи с гражданското общество. Организацията е следната. Първо имаме представене на Янс Хендрик Япсен, който е директор по европейските въпроси в Центъра за демокрация и технология. Той ще направи кратко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 за съжаление, председателя на Центъра за демокрация и технология, госпожа Лесли Херис, не може да присъства днес, защото е преживяла злополука. Естествено, ние пожелаваме всичко най-хубаво. Е, след е, въведението от господин Япенсен, господин Грек Ножи, надявам се, че правилно произнасям името ви, е, ще се свържи с нас с видеовръзка. Той е главен съветник и директор в проекта по свобода, сигурност сигурност и технология в същия център за демокрация и технология. Е, те ще отговарят на въпроса, е, като разбира се, в същата последователно ще бъдат зададени въпросите. Първо докладчика, после докладчика в сянка и останалите депутати. Е, господин Япенсон, имате думата. Благодаря ви за въведението. Ние с радост участваме в това парламентарно разследване ние разбираме, че единственото проучване, което се провежда на настоящия етап. Е, нито един национален парламент не е направил подобна стъпка. Така, първо за Центъра за демокрация и технология. Е, ние сме организация на гражданското общество, е, което иска да защитава гражданските свободи и човешките права в дигитална среда. Ние е, искаме е, е, интернет да бъде открит и свободен. И ограничено правителствено наблюдение беше основно улеснение. В Съединените щати ние се противопоставихме на Петрия такт, на, измен... на пето изменение и ние предложихме да се разшири контрола на правителството в името на киберсигурността. Ние организирахме основната коалиция в Конгрес на Съединените щати щати, ние настояхме политиците да е, е, защитят гражданите с е, закон и с Privacy Act. Документът, който изпратихме на вашата комисия, включва преглед на защитата срещу наблюданието в Конституцията на Съединените щати и законите, когато те се отнасят за граждани и за най граждани и пропуските в тяхната защита. Освен това, ние изпрат направихме анализ на основните програми за наблюдение а е, според Patriot акт събирането на данни за граждани извън Съединените щати и които, не, които са извън Съединените щати, не са граждани на Съединените щати. Според изменението от 2008 година, освен това, искането на гражданското общество за промяна на разузнавателното наблюдение в Съединените щати и накрая наблюдение върху положението в Европейския съюз и кои са подходящите мерки, които могат да се се вземат в международен план в отговор на тези разпоредби. Ние работим с групи от гражданското общество, с дружества, с членове на Конгреса, за да се реформират програмите за наблюдение в Съединените щати. По различни причини е, огромна част от е, данните преминават през Съединените щати и ние сме е, и Съединените щати могат а, а, да дадат достъп на определени органи съобразно закона. Ние развиваме а, е, изключителни възможности за наблюдение и за разузнаване а, е, възоснова на а, е, събраните данни от наблюдението. И е, Съединените щати придобиват все по-голяма отговорност следствие на това и е, НСА може да проведе своите програми със сътрудничеството и знанието на агенциите за разузнаване в Европейския съюз, обаче отговорността на нашето правителство си остава. Е, ние е, трябва да спазваме правата не само на американците, но и на европейците и на всички останали. И аз искам да обобщя какво ние не предлагаме? На първо, петрият акт трябва да се промени, за да стане ясно, е, че закона не дава възможност на Националната агенция да събира данни. От какви е, Напротив, трябва да събира данни за терористи и разузнаване. И ние трябва да сме сигурни, че е, е, разговорите на американските граждани, а също така и извън Съединените щати, е, е трябва да бъдат на широка основа. А, е, ние трябва да имаме е, по-добър общ поглед върху програмите за наблюдение, да се променят процедурите, когато съда разрешава наблюдание, за да може личният живот и човешките права да се защитят балансирано. И освен това, тайната на разрешението за наблюдението трябва да бъде по съдебно решение, трябва винаги да има специално назначен адвокат. На трето място, е, достъпа до тайните е, трябва да бъде отменена, е, трябва да се спазват основните изисквания за сигурността. На пето място, тълкуването трябва да бъде на разположение на гражданите и правителството трябва да разкрие данни за исканията за наблюдение и по същия начин трябва да се знае колко хора са получили достъп до тази информация. Дружествата, които се наблюдават от правителството, трябва да знаят какви искания за наблюдение са отправени и как се отразяват те на техните клиенти. На четвърто място, Съединените щати трябва да признаят, че човешките права на европейците и гражданите извън тях са спазени. Правото на личен живот по член 17 от е, Международната конвенция за граждански права. И е, практиката по този договор и другите инструменти за човешки права е, не могат да мотивират наблюдение, което да доведе до съд. Съединени, ни е, според закона някои дружества могат да бъдат задължени да участват в наблюдение за събиране на данни, макар и обекта на наблюдението да не е терорист или е, шпионин. Е, Чуждото разузнаване е широко понятие. Говори се, например, за протести срещу военни съоръжения или срещу расизъм. Подобни дейности са свързани с външните работи. Ето защо отговарят на целите за наблюдение. Но това трябва да се промени решението на съда за наблюдение трябва да бъде по-кратко и да се запази личния живот на хората в Съединените щати извън това и Конгреса на Съединените щати не трябва да позволява на нашата Национална агенция за сигурност да заобикаля закона и да получава информация от агенции, които самата тя не може да събере. И това са реформите, които ние предлагаме, които защитаваме, но е проблемът, че електронното наблюдение на гражданите си остава. Това е глобален проблем в ерата на глобализирани мрежи. И напоследък имаше специален докладчик на ООН. Казва се какво наблюдение се осъществява от държавите и заключи, че има спешна необходимост за преразглеждане на националните закони, да се промени практиката съобразно стандартите за човешки права. Европейските институции трябва да изиграят важна роля в този процес. Те трябва да ни помогнат да определим това, което може да има глобално влияние и различните институции и партньори е, трябва да работят съвместно, както в Съединените щати и европейските правителства трябва да оценят собствените си практики за наблюдение е, и трябва да има общо разбиране е, как трябва да се прилагат критериите при наблюдението в името на национална сигурност. Едновременно с това Европа трябва да започне диалог с Съединените щати и да се търси общо трансатлантическо разбиране за ролята на различните структури, както национални, така и интернационални. И при този подход ние ще гарантираме защитата както за европейците, така и за американците, така и за останалите и защо за целия свят. Процесът е, трябва да започне първо с прозрачност, е, трябва е, да се види естеството на системното наблюдение в някои държави членки на Европейския съюз. Всичко трябва да бъде подчинено на закона. Много е трудно да се прецени доколко законите в Европейския съюз противоречат на Конвенцията за правата на човека имаше проект за това как наблюдението се осъществява в различни страни и основното заключение беше, че е много трудно да се оценят настоящите практики, защото съответните закони са неясни и правителствата ги тълкуват по различен начин, особено спрямо Съединените щати е, е, и много депутати критикуват е, държави членки на Европейския съюз, както в Съединените щати и европейските правителства не искат да разкрият практиката си. Ние разбираме, че има ограничена възможност за действие в институциите, защото националната сигурност е от отговорността на всяка държава членка. Има проекта за защита на личните данни, но там се изключва националната сигурност. Тя просто не е покрита. Така че е твърде вероятно, че когато говорим за наблюдение от страна на правителството, е, само е, през ограничаване на потока от е, данните, тогава САЩ има твърде ограничена възможност да наблюдава своята агенция за национална сигурност. По същия начин и правителствата в САЩ, в Европейския съюз не могат да ги наблюдават. Но има економически и политически натиск от страна на, върху правителството на САЩ и парламент парламента трябва да продължи да упражнява такъв натиск. И накрая е, трябва и правителството на САЩ и на Европейски съюз да започне трансатлантически процес, за да има разбиране на критериите, които трябва да се прилагат към правителството наблюдение и особено наблюдение за национална сигурност. Според нас е, настоящето положение не може да се защитава повече. Е, крайно време е да стане по-голяма прозрачност и по-голяма рационалност по практиките за електронно наблюдение, за да сме сигурни, че принципите на човешките права се спазват във всички съдебни практики съдебната практика и от двете страни на океана. Няма едно едино решение, няма магическа пръчка. Това е, е дълъг път, по който ще трябва да решим процеса. Това е. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Да, междувременно тук с нас е господин Грег ночи. Надявам се, че правилно произнасям името ви от Вашингтон. Чувате ли ме? Да, чуваме, казва оратор от Вашингтон. Сега ще дадем началото но на един първи кръг въпроси от докладчиците и докладчиците в сянка и ще ви помоля вие двамата да отговорите на въпросите, оратора ни е тук и оратора във Вашингтон. Видеовръзката изглежда добре. Ако има някакъв технически проблем, моля дайте ни знак. Сега, първи доклад, първи въпрос от докладчика Морайс. Благодаря, госпожо председател, благодаря а, на ЕПС, на господин ЕПС и на господин Ножем. Благодаря за документа. Това е първата сесия с гражданското общество в Съединените щати. Сега, надявам се да ни дадете кратко описание на вашето усещане. Не знам дали колегата вече го каза, но виждате, това е едно много задълбочено, много мащабно проучване в е, Европа. националните парламенти, всички се обърнаха към нас с молбата да им помогнем в това разследване. Та моят въпрос е какво мислите? Как мислите ли, че е, има някаква реакция на гражданското общество на Съединените щати, когато гледат Европа? Считат ли, че тези наши разследвани дебати са останали нечути от американското гражданско общество. Какво мислите, че ще стане с подобни разследвания, които са доста ограничени по своите мащаби, все пак в международен план? и с нашите опити да достъпим, да, да получим информация за системата ПРИСМ. Вторият ми въпрос е, че Европейския съюз гледа с очакване се Съединените щати. Ще има заседание, съвместно заседание през октомври. Знаем до някъде какво се случва в Конгреса. През юли в Конгреса лобито на секретните служби вече действаше и резултатите бяха доста драматични в момента като че ли това набира още повече сила и е, ние като европейци, търсейки отговорност, се тревожим от събитията. Какво мислите вие по въпроса? Смятате ли, че ще получим някаква отчетност, че ще имаме някаква информация? Имам и други въпроси, но а, председателката иска други да вземат думата, така че ще спра до тук. Ако може да ми отговорите на тези два въпроса. Благодаря. Не виждам никой от НП. Господин Бос не е тук, госпожа Хименес не е тук. В такъв случай аз ще взема думата на края на списъка. Господин Албрехт. не, не чух цялата презентация, но относно казаното за, раз, за службите, на секретните служби, тяхната структура. Когато говорим за наблюдение, за разузнаване, мислите ли, че то се вписва в настоящата рамка интегрираната форма на Европейският съюз сега. Службите, разузнаване да следят и да шпионират компании, е, служби и частни лица в други държави членки. Мислите ли, че можем да се споразумеем с общи правила достойни за европейското законодателство? И мислите ли, че има е, нарушения, свързани с е, законите за основните права? Мислите ли, че може да съществува правна рамка, свързана, например, с Конвенцията на Съвета на Европа за човешките права, която да се прилага както от секретни служби в Европа, така и техните партньори и колеги от други части на света. Благодаря, господин Керхов. Сега, за сега разбирам защо не бих желал да седя на първия ред в киното, защото врата ми се изкриви но все пак нека да пожелая добър ден или по-скоро добро утро на нашият колега от Вашингтон. Имам въпрос към вас. Но първо, нека да се спра на темата за наблюдението на европейски граждани. Без електроника и без всички тези технологии, хората, населението от ГДР са били изследени от Штази в сърцето на Европа, то години наред, без да имат никакви технологии. И поради липсата на демокрация там, е, това беше една много неприятна и тежка форма на наблюдение. И сега аз изпитвам едва ли не същото усещане много трудно ще бъде да гарантирате, че спазвате демокрацията и правата на гражданите, като едновременно с това ги наблюдавате. С новите технологии тези следенета, това, разследване на, това следене на хората заема все по-невероятни мащаби. С настоящите технологии за предвижване на информацията – нещата става, вземат чудовищни измерения. И именно за това ние трябва да помислим за повече контрол. И нямаме ли една ситуация, в която когато ние напредваме с технологиите и ги използваме за следене, дали терористите не ги напредват и те със същата крачка и е, използват същото за същите цели? И така сме в една непрекъсната надпревара за повече информация. Бихте ли направили коментар? Благодаря, госпожа Хернс. Sorry. Vielen Dank. Благодаря. Имам два въпроса към господин Чепесен. Първо, това е първото смислено представяне, което чувам днес и за това за мен вече има смисъл да стоя и да слушам. Казахте две неща. Реформите... Иска се реформа на тайните служби. И вие го оценявате като важно. Можете ли да кажете малко повече по този въпрос? Защото тайните служби са си тайни служби. И следващия въпрос, който си задаваме, какво означава контрол? Какво може да се контролира? Какъв е парламентарният контрол в САЩ? И как се осъществява? И какво ни препоръчвате за по-нататъчната дискусия? <laughs> Като докладчик от Алде, Имам един простичък въпрос към двамата оратори. Ми... Погледнали ли сте също и финансовият аспект? Например, отпускане на средства, колко средства, тайни бюджети, истории, които се чуват за подобни тайни бюджети, че правителството плаща огромни суми на дадени компании, купуват ли се данни с тези пари? Каква е финансовата тежест върху компаниите? Имам усещането, че ако се опитаме да начертаем пълна карта на финансовото измерение на този въпрос и а, се опитаме да идентифицираме кои са частните компании, които се възползват от тези политики, със сигурност картата ще бъде много голяма, защото има много компании, които печелят от тези данни и съответно са готови да заплатят големи суми. Трябва да знаем какви са финансовите аспекти на всичко това. Първо ще помоля господин Наджим да отговори и после ще дам думата на господин Епесен. Um, so I'll start with um, the first question също с първия въпрос във връзка с, с реформите в Конгреса на Съединените щати. Имаше дейност през юли и а, а, всъщност нашите гости не можаха да бъдат поканени, защото тогава бяхме във вакансия. А, когато се върнаха конгресмените, започнаха нови дейности и а, днес а, а, председателят а, на а, правната комисия в Сената ще говори по този въпрос и а, той ще посочи какви реформи са предвидени по акта за наблюдение наблюдение с оглед разузнаване. И как ще, каква законодателна програма се превижда? Е, през октомври се предвижда и е, парламентарно изслушване. А днес в четвъртък има изслушване е, в Комисията по разузнаване. Това ще бъде законодателно изслушване и трябва да има проекто закон във връзка с реформата. Аз смята, че в Съединените щати реформите по Patriot акт напредват, те са добре развити, защото се предлагат реформи във връзка с външното разузнаване и съответните законодателни актове и техните изменения. Но аз мисля, че с този пакет от реформи законодателната ни програма е доста развита. Освен това, аз мисля, че е, членове на е, парламента там настояват е, за свидетелстване по време на това изслушване. За членове на Конгреса ще бъде трудно да кажат не. Аз мисля, че трябва да се мисли по този вариант. Другия въпрос, на който трябва да отговорим, е въпросът за парите, разбира се е, има финансови е, стимули, за да се включат и различни дружества. Какъв е бюджета е, за разузнаване? Ние не знаем какъв е бюджета на разузнаването. До разкритията на Сновърк. А там всеки долар, който се изразходва, беше разкрит за пръв път. За пръв път правителството каза, че дори ще ще разкрие общата сума, но ако разкрие общата сума, това ще помогне на терористите. Напоследък се е, е, говори и за е, бюджета за разузнаване, но възоснова на това, което се разкри, виждаме, че се разразходва доста средства, някои от които отиват за дружества, чиято помощ се изисква или от правителството, или от разузнавателните служби. Въпросът е обаче дали те печелят. Аз не знам дали това, е, е може да, дали това може да се изясни. Е, но се предполага, че дори и да има печалба, тя не е голяма. Е, предвид размера на самите дружества, които работят и предвид наблюдението, което те трябва да осъществят. Благодаря, казва председателката. Благодаря, господин Джеферсън. Да, е, е, Джепърсън, е, благодаря госпожо председател. Първо за проучването от страна на националните парламенти. Хубаво е, че има намерение, че има усилие в стран, от страна на столиците, но аз мисля, че това усилие е и това се регистрира в много по-голяма степен в Вашингтон, обаче не и в Швеция. Е, може би е, някои парламентарни разследвания са доста ограничени в обхвата си. И е, информацията, която евентуално ще получат, едва ли ще дадат възможност да се стигне до същината на нещата. Но аз мисля, е, че има нещо, което ние като гражданско общество и като парламент, като европейски политици, ние е, трябва да съдействаме и да подкрепяме подобни инициативи. Повече усилия на национално ниво, защото там се решават националните програми за сигурност и там се прилагат тези програми въпроса на господин Албрехт за европейските стандарти. Аз мисля, че това е абсолютно точно и е, в е, въпроса и в предположението, което направихте, вие всъщност си дадохте отговор. Аз е, мисля, че това не предоставя комфорт на европейските граждани. Закона и практиката, по силата на които разъзнавателните служби действат, е, много често са обвити в тайнственост е, и нашето предложение е да има европейски процес, по силата на който правителствата е, установяват по кои, по кои програми е, разузнаването спазва принципите, които е, са разписани в конвенцията. Има е, много въпроси. Не знам по какъв начин можем да принудим правителствата да станат участници в подобен процес въпроса на господин Къркоп във връзка с технологията и иллюзията за технологията. А, ние а, е, от наблюденията разбираме, че процесът е постепенен, е, че това е свързано с развитието на самата технология. Аз мисля, че от разкритите от Националната служба за разузнавателна служба в Съединените щати, онова, което става в областта на правото и на политиката, обикновено обягва на политически контрол. Ние не можем да настигнем технологията. И когато е, мислим за решения, едното от тях е, че трябва да има постоянно усъвременяване на проверките и на баланса, който ще се търси в, вътре в системите. А това не се случва. И, и накрая въпросите за бюджета. Грек. Е, Грек е, зададе въпрос за финансовия аспект. Софи, да. Аз мисля, че ще бъде интересно да имаме една цялостна рамка. Е, е, Въпросът е на госпожа Ернст. Извинете, аз мисля, че е, така, е, вие говорихте за контрола и е, за гаранциите, които са на лице. Но до, от, от разкритията, направени до тук, виждаме, че липсва контрол, липсва надзор, липсва правен или парламентарен контрол или надзор. Това са разкритията на НСА. До сега е, Конгресът не е получил последните данни. Съдът е, също няма възможност да осъществява необходимия контрол или контрола, който е, който трябва да осъществява един съд. В Европа ние пък не знаем дали положението е по-добро или по-лошо. Не знам дали някой до тук има информация. Правени са научни проучвания, но до тук е много трудно да се е, каже нещо точно. Искам да подчертая, че ако има някаква, някакъв еквивалент между потенциала и средствата, които се отпускат на разузнавателните служби, мисля, че в Съединените щати положението е уникално и че отговорността на Съединените щати също е уникална. Благодаря ви. Благодаря. Сега пристъпваме към втория кръг въпроси. А, извинявайте, не ви чувам много добре. Имате думата. Сред гражданското общество в Съединените щати има едно становище, че механизмът за наблюдение не е дал никаква информация, няма никаква отчетност и прозрачност. И те се чувстват много ощетени и много лош. Той е механизъм, който е бил създаден специално за а, политическо наблюдение през 70-те години и после общо наблюдение, има едно усещане, че един ден ще стане ясно, че програмата за 2015 всъщност се е провалила и че това ще е доста още повече хората, обикновеното общество. За това повечето от сенаторите не споделят възгледите на а, Конгреса относно ключовия меморандум. Смятам, че това е основният проблем. Още повече, че трябваше тези, които доказват наблюдението, бяха оставени на тъмно, т.е. не им бяха дадена допълнителна информация за това какво точно се е правило. И а, по този начин, дори що се отнася до послушност на телефонните линии или пък взимане на данни от телефонните линии, пак стандартите не са изпълнени. Тези стандарти се, пре, се пренебрегват много по-често, отколкото се предполага. Така че единственият начин за ограничаване и вкарване на наблюдението в една рамка е да има закон. Това да стане с закон. Благодаря, казва председателката. Сега вече пристъпваме към втория кръг въпроси. Закъсняваме. Моля ви, бъдете кратки. И се придържайте към време 2 минути. Колкото по-кратки, толкова по-добре. 4, Желаеше да взема думата госпожа Зипо. Ще е първата. А, господин Морвай също иска думата. Госпожа Мурвай, извинете. А, давам думата на госпожа Зипо. Добре, е, е. Ще бъда кратка. Господин Епърсън каза едно важно изречение във вашите отговори, а именно, че трябва непрекъснато да се адаптират механизмите за наблюдение и за контрол. Смятам, че това е било доста пренебрегнато обстоятелство след нападението над Световния търговски център. Сега не бива да допускаме да бъдат изтласквани е, интересите на гражданското общество за сметка на поставяне на преден план на интересите на частния сектор. В началото споменахте, че а, е, има вече организиран протест а, е, срещу съда, ФИЗа и патриотичния акт и че се преразглеждат а, закони свързани с наблюдението. Конкретният ми въпрос е а, Виждате ли шанс да се променят действително тези закони за наблюдението в САЩ? Thank you, Mrs. Gomez. Благодаря, госпожа Гомеш. Да, чета по Твитър, че бразилският президент Илма Русев ще говори е, когато е говорила с е, Обама, е посочила, че това използване на наблюдението не само, че е незаконно, но е напълно нарушение на международните закони и на международните правила за суверенитет. Искам да попитам, ако наистина има едно такова неспазване, спазване, от страна на Съединените щати и Конгреса се е провалил. Не защото няма механизъм, господин Епесен вече го казвам. Било ли е защото има липса на интегритет ли, или пък някаква политическа наивност? Или пък чисто макиавилистична проява? Защото за това имаше такава комисия в Конгреса и тя явно се е провалила. Ако не могат да го осигурят на, международ... на национално ниво, а, мисля, че трябва да се помисли какво да се направи. Може би някои от нашите национални парламенти имат подобни комисии, подобни системи, но на европейско ниво ние нямаме. Какво можем да направим? За да гарантираме че секретните служби правят това, само това, за което... Господин Вайденхътър, благодаря ви за представянето. Мисля, че е много достойно, ако се цени ролята на Европейския парламент. Смятам, че няма много парламенти, които толкова интензивно обсъждат тази тематика. Много се радвам на вашето искане да се поддържа, да се изгради един трансатлантически диалог, защото при всички политически въпроси винаги ще става въпрос как новите технологии събуждат нови економически или политически апетити и ние трябва да ги следим отблизо. Как си представяте този трансатлантически диалог? кои ще бъдат участниците в него и кои ще бъдат важните теми за обсъждане. В Европа, например, е важно обсъждането на пакета от мерки, свързани с защитата на данните. Благодаря. Благодаря, господин Бронкс. Събирането на данните, особено личните данни, винаги е нарушение на личните права. Но когато наистина чувствате ефекта от това нарушение, а, и, а, а, а, властите го обясняват, че той е в част борбата с тероризма, се чувствате още по-обидени. Сега, въпросът с тероризма винаги се представя като по-голям проблем. Преди спрямо лични, събирането на личните данни. И преди две седмици се е, говореше, че това е всъщност борба между отделни държави, политическа борба. И че има една програма, която всъщност събира данни, която и няма нищо общо с борбата с тероризма. Тази информация може да бъде използвана за други елементи. Може би а, може да добавим да добавим седмото предложение на господин Евсен към останалите 6 и да решим нещо, когато става въпрос за биране данни, не свързани с тероризма. Благодаря. И сега госпожа Морвай. Köszönöm szépen. Egy kicsit másképp szeretném megfogalmazni Bronz úrnak a... Аз мисля да подходя към въпроса различно. Да допълня въпроса на господин Бронкс. Данните, които се събират незаконно, с каква цел се използват те. Говорим за данни за европейски граждани. Е, според е, доказателствата, които имаме до сега, не показват с каква цел се използват. Е, до сега се говори освен това, че парите не играят голяма роля, защото дружествата или предприятията, които оказват помощ, които са подизпълнители на американското правителство, са получили малки суми. Сега не мога да се позова на, на нещо точно, но мога да потърся как тогава става така, че че гласуването на конгресмените не е свързано с политическата им принадлежност, а по-скоро от сумите, които са получили за предизборната си кампания е, и особено сумите, които са получили от предприятия, е, които е, изпълняват поръчки по наблюдение, по разузнаване. И не ни правете на глупаци, е, защото Снодърс разкри много обширна информация. Е, какво е положението в момента, как за бъдеще Европейския съюз ще защитава своята сигурност? Е, председателката, сега искам да се обърна и към двама ви да отговорите на тези въпроси, е, тъй като вече много закъсняваме, ви моля да отговаряте с бито, защото ни очаква и видеоконференция. Господин Джеперсън, първо. Микрофон, ако обичате. Сега първо ще отговоря за Съединените щати. Добре. Така, първо, търговските интереси. От това, което знаем за момента, е, няма доказателства че за същински търговски интерес за действията на службата за национална сигурност, агентството за национална сигурност. Но е твърде вероятно един от начините да се подходи към нейната дейност е, е според е, търговското им отражение, защото американски фирми чувстват, че те губят доверието на добрите граждани граждани, на добрите, е, на добрите клиенти глобално. Колкото до трансатлантически диалог, е, как правителствата да влезат в една и съща зала, въпросът е хубав, но е, не знам какъв е отговора как да мотивираме правителствата, как да ги накараме да поведат подобна дискусия. Американския конгрес и парламентите можем е, само да насърчим подобна дискусия. Е, последните изказали се повдигнаха въпроса за набирането и употребата на данни. Това е много важен въпрос. Това, което наблюдаваме като цяло, когато наблюдаваме програмите за разузнаване, виждаме, е, че е, има една затихваща война между националната сигурност и други потребители, което означава, че информацията отлита е, от целите за национална сигурност и антитероризъм тероризъм към други е, държавни ведомства или изобщо служи за други цели. Мисля, че е, най-добре е да спра до тук и да дам думата на Грек, ако иска да каже нещо. Благодаря, господин Ножем основните насоки при разузнаването е е, нито един е, човек, който не е граждани на Съединените щати, не може е, да бъде източник на данни, които не са законосъобразни, което означава, че закона забранява набирането на тези данни и тяхната употреба. Още не сме чули за усилия от страна на Конгреса да обърне полезно внимание на тази вид, този вид информация. Ние сме съгласни, че не трябва да има финансови стимули за дружества за е, извършване на наблюдение. Е, трябва е, да им се плаща за това, за което те са длъжни да направят, но не трябва да се създават мотиви, е, които противоречат на една от структурите за защита на личния живот. Е, трябва дружествата да извършват само наблюдението, което им се възлага от правителството. И аз смятам, че трябва да се разкрие повече информация по този въпрос и да има усилия в Конгреса на Съединените щати, за да се предостави гаранция, че не трябва да има финансови стимули за да се предприеме наблюдение. Сега ако това се е случвало, може е, да се използва само една дума прозрачност. Тя липсва. Е, е, примерно, е, виждаме е, колко категорично мнения се изказват по дейността на Националната агенция за сигурност, но всичко е тайно и данните са известни само на малката общност, която участва в наблюдението. Понякога и, закон, и съда не знае. Трябва по-голяма прозрачност и Конгресът, както и другите, трябва да окажат окажат подкрепа. Особено е, понятието е, е, е, за това, че трябва да има е, участие на съда. Председателката благодаря на господин Джепенсън и на господин Ножем е, за това, че се включиха в нашата дискусия от другата, другия бряг на Атлантическия океан. Така приключваме е, секция 3 и сега стигаме до секция 4 ефективността от наблюдението при борбата на престъпление и тероризъм в Европа. Очакваме нова е, видеовръзка. Една минута. Междувременно аз ще ви обясня кога ще слушаме. Господин Райнел Кайсер от Виена, е, който е координаторите по проекта ИРИС. Това е, е проект за научни изследвания за е, увеличението на устойчивостта в общество на наблюдение, ефективността на наблюденията при борбата срещу престъпленията и тероризма в Европа. След това, е, след неговото изложение, ще дам думата за въпроси и отговори. Господин Крайсъл, виждаме ви. Вие чувате ли ни? Аз ви чувам. Вие чувате ли ме? Чудесно ви чуваме, казва председателката. И така, това е сесията на Комисията по права и свободи в Европейския парламент. Даваме ви веднага думата, защото и без друго закъсняваме. Ще изслушаме първо вашата презентация и след това ще ви задаваме въпроси, вие ще отговаряте. Сега, моля, благодаря за дадената дума относно проекта ИРИС. Това е проект заедно с Генерална дирекция научно-развойна дейност. Като си има предвид краткото време, с което разполагам, ще се опитам да отговоря на три основни елемента относно тероризма, относно борбата, използването на тези данни за борбата с тероризма и как това да става по отчетен начин. Като си имам предвид общата рамка, ще започнем е, с то, приемането на предположението, че живеем в наблюдавано общество защото имаме едни машини, които лесно четат всякакви типове информация. Това. Това става най-вече чрез технологиите за обработка на електронни данни. Сега по тези технологии, разбира се, те могат да служат за борба с тероризма и с престъпността, могат да се използват различни технологии за идентифициране и локализиране на, на лица, за различни а, проучвания на населението, на парични потоци, на стокопотоци и така нататък. И има много често комбинации от няколко различни технологии, тогава вече тези технологии са още по-директно засягащи личния живот и личната свобода на хората. Разбира се, когато се идентифицират нарушителите, които използват тези технологии, трябва да имаме и съответните закони, за да бъдат те наказани. От една страна имаме а, едни специфични характеристики, които се използват. Например, а, характеристики, едно проучване на населението, било то според религия, според политическа принадлежност, лични интереси и така нататък. И между а, тях И има... И това е едната страна. Другата страна е, е наблюдение на отделния индивид. И между тях има и двете. Така че има още какво да се направи за е, подсилване на закона в това отношение. Uh, take the uh, other end of the continuum saying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 вие надвишихте много, с много времето, което ви беше дадено. Моля ви, бъдете по-кратък, ще трябва да ви огранича. Вече трябва да дам думата на колегите да зададат въпросите си. И ви моля всички да се придържате към отделеното ви време. Дамата се Сянка искат също думата. Има и други желаящи да вземат. Кой, кой иска? Господин Вос, искате ли да зададете въпрос? Sorry. <laughs> ich hatte auf Deutsch oder Englisch? На немски ли на английски? Давай на немски. Два въпроса имам. Когато говорим за наблюдението, става въпрос за по-масирани мерки за наблюдение. Те обхващат ли и частни фирми, които са обект на вашия анализ? И второ, нямате ли впечатлението, че ние така ли, че навлизаме все по-дълбоко в този свят на взаимно наблюдение, защото с всички нови технологични възможности имаме все повече възможности да навлизаме в частната сфера. Благодаря, госпожа Ернст. Като ам, докладчик в сянка, госпожа Зипър. Сега дам думата на госпожа Ернст. И аз ще бъда кратка. Искам да попитам как може да се промени логиката, за да успеем да се върнем обратно от този път на тотално наблюдение. За да можем да предотвратяваме подобно грубо нарушаване на личната сфера, която граничи с престъпление. И втория ми въпрос е какви възможности за контрол имаме като общество, като парламент. Ясно е, че до сега не сме успяли, но какви са възможностите ни за бъдеще? Благодаря, госпожа аз ще се огранича само до един въпрос. Ние говорим, че вече няма да може да има открит е, дискусия, защото всичко е приключено. Единственият ми въпрос за момента е това е, ще се отрази ли върху личния живот на хората? защото винаги, когато влезе в интернет или социални мрежи, или извън наблюдение с видеокамери, е, дори в най-частни ситуации е, хората ще си променят поведението, ако продължи това масово наблюдение. Господин Бронкс, да каква пропорция и каква е пропорцията на терористични опити са били предотвратени след това наблюдение. Изобщо, кои са опесни от гледна точка на извършителите и на второ място, дали защото те са предотвратени от наблюдението или на място са били предотвратени. Сега, ако пред прецените ефективността в този случай, вие можете да ги измерите само ако видите каква е била целта и колко струва това. Ако целта е много широка, как ще се прецени ефективността? и вие не знаете е, колко ще струва това. Ако целта е да се борите срещу информация, ако не събирате информация от разузнавателната общност по предотвратяване на атаки и така нататък, как можете да измерите количествено, е, как можете е, да твърдите, че са ефективни или не и да ви вярваме. Има пет въпроса. Ако обичате, може ли да отговорите на всички едновременно и така приключваме сесията?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 и така, е, извинете, извинете, че е, ви прекъсвам, е, но нямаме достатъчно време, но като председател аз разбирам, че с тази видеовръзка ние дискриминираме говорителя. Извинете, много ви благодаря за времето, което ни отделяте, за вашето изложение и за отговорите на въпросите ви. И така стигаме до последната сесия за днес, пета сесия с господин Каспар Бауден. Аз мисля, че е, той е известен на много от вас от предишни прояви. Той е изготвил проучване за Европейския парламент. Той е на бюрата ви и е, заглавието е програмите за наблюдение на Съединените щати и отражението им върху основните права на европейските граждани. Аз а, е, а, мисля, че в вашата харти... в вашия документ има дълго представене. Okay да, казва, аз няма да правя въведение, защото всички са го прочели, но за тези, които не са прочели, е председателката, аз разбира се съм прочела изследването, но ако няколко човека не са го прочели, искам съвсем кратко представяне, едно обобщение в рамките на 2-3 минути. Ако обичате да ни запознаете с основните заключения, някои от темите, може би не всички, и после да пристъпим пристъпим към въпроси и отговори. Заедно с решение аз няма да приема такъв подход. През февруари аз вече направих представяне. Доклада иска да бъде сбит и така, че моя подход е по-активен. Аз искам да премина през текста, да привлекам вниманието ви върху отделни въпроси, е, на които може би искате да се спрете и нека те на спокойствие да си го прочитат и аз мисля, че така ще бъде по-полезно, защото иначе някои неща ще се загубят, но ще бъде по-полезно, отколкото накратко да ви представям. Така че, вие имате думата, вие решите може би 15 минути и после да отговорим. Аз искам първо да благодаря на парламента за предоставената ми възможност да подготвя доклада. Ние се занимаваме основно с дейностите на Съединените щати с Националната агенция за сигурност. Естествено, че има връзка между дейността в Съединените щати и Националната агенция за сигурност и една отделна държава членка. Но аз не съм се занимавала с това в доклада. Встъпителни, е, е, встъпителни думи, знаете, че аз бях основен съветник на Microsoft по личния живот на хората и аз се смятам, че е, няма съвпадение между моите лични възгледи и възгледите на Microsoft. Не съм бил под натиск. Извинете. Аз мисля, че първото наблюдение, което трябва да направя е от общ характер, нещо, което господин Бронкс каза по-рано, е, че може би е, някои смятат, че събирането на данни е по-малко важно от използването. Аз не съм съгласен с това. И причината за несъгласието ми ще иллюстрирам по същия начин. След разкритите на Сноудън, обществеността на... сега разбира, е, че е, хора, които упражняват влияние в обществото, политици, журналисти, е, организации, хора, които са високопоставени, знаят, че Агенцията за национална сигурност вероятно знае всички лични данни, които те са посветили на електронните медии. Може би от последните 10 години. Не се знае от колко време се трупат данни. Така че аз мисля, че това има дестабилизиращи фактори за демокрацията. Това означава, че обществеността сега трябва да смята доколко хората, които са влиятелни в обществото, гледат през рамо и може би аз по-добре знам, може би, аз по може би трябва да имам по-мек подход, може би не трябва да върша нищо срещу външната политика на САЩ. Тоест има тайни, има начин за влияние, дори и да не съществуват, но хората смятат, че вероятно съществуват. Така че е, това е преход, който вече е извършен. Е, не знам дали има достатъчно факти по него, е, защото преди Снобън никога не е имало разкриване на тайни в такъв размер. Освен това има десетки хиляди документи в материала на Сноудън, които не са прочетени и внимателно анализирани. Така че е напълно възможно темата, която се обсъжда в този доклад, всъщност да потъне след последващи разкрития. И е, всъщност ние искаме да съчетаем е, историческа информация, информация от контекста, за да има е, някаква перспектива във връзка с разкритите, които бяха направени последните два месеца. На осма страница е, първата тема, е, на която искам да привлека вниманието ви, е нещо основно, което понякога пренебрегваме. Е, това е в управление на личния живот. Тук говорим за закона за защита на данните. Ако погледнете нещата в по-дълга перспектива, има нещо странно в този закон за защита на личните данни, защото има фундаментални права върху индивида. Една държава членка се поддържа на някаква чужда система система, или правителствена, или частна система. И, е, и лицето не може да възразява. Ако данните се възпроизвеждат с хиляди машини, или е, е тези данни се копират за 10 000 различни организации, или по друг правен режим, това е предположение дали правилното правилното правно квадратче е задръскано, задраскано и дали индивида трябва да се примири с това. Е, вярно е, че данните винаги се копират е, от система в система. Тогава има е, увеличение от риска за личния живот на хора. Никога не намалява. Може да се случи нещо лошо на данните, нещо лошо на индивида заради разкриването на тези данни и тази опасност винаги ще нараства. Това е дългосрочно предположение, защото закон за защита на данните е от години, но мисля, че явлението Сноудън е важен и трябва да се зададем основни въпроси, за интелектуалната основа на Закона за защита на данните. Сега, когато така прегледаме доклада, е, искам е, да ви спра вниманието ви на, член, е, на страница 13 Екски, това е индекс, система в търсачка, където има три дневни за търсения е, от 150 общи сайтове е, и имаме имейл адреси, имена на файловете е, и, и, и различните юзернейм, основни данни от преработката и така нататък. Данни от интернет. Това описание е доста елементаризирано, обаче виждате огромността, огромните права и възможности, които се предлагат. Нещо, за което никога не сме мечтали и не сме и предвидели, Това означава, че всъщност се е, черпят данни е, и е, това е машина във времето, без никакво е, предположение от страна на индивида. Той не знае, че може да се върнете назад и да разгледате поведението на всеки по света, с изключение, разбира се, на американците. Те са е, елиминирани в някаква степен. Е, другия сега, на 14-та страница е, кодово име от е, е, Националната агенция за наблюдение. Имаме криптиране, може би не чисто, чисто математически методи, но като използват различни атаки, различни електронни елиминирания чрез компютър, където обаче ключа може да се възстанови или може би е, като се събират е, различни производители на оборудване за сигурността. И това е, предизвика най-големия шок сред общността за техническа сигурност. И навсякъде по света анализаторите искат да разберат коя система може да бъде засекретена. И когато говорим с журналисти, които имат достъп до тези материали, аз лично нямам, не можем, не, не можем да очакваме е, по-специфични детайли, така че веднага има проблем. Системите, за които преди три месеца смятахме, че са сигурни, всъщност в повечето случаи не са, не са сигурни, но не можем да намерим начин, за да ги направим сигурни, защитени. И сега преминаваме нататък. Сега говорим говорим за информацията за външното разузнаване на страница 18. Е, това е, е, е основно ключово понятие по програма Призъм. От 79, 79 година има закон за наблюдението. И всъщност това, което ни интересува, не се е променило от 78 година насам. Е, ние виждаме е, текста в курсив. Имаме две нива на дефиниция на много сложна формулировка и имаме само една десета обаче от пълното е, дефиниция за информация за външно разузнаване. Ще го прочета. Информация, която възоснова на чужда политическа организация или чужда територия и която е свързана или, ако говорим за е, лице от Съединените щати, е необходимо да се проведе по външните работи на Съединените щати. Това е изключително е, широка дефиниция. Тоест, всяка данна по е, външната политика на Съединените щати може да бъде избрана. Всички законни и демократични действия на гражданите в Европейския съюз. Така че ние не знаем до каква степен се прилага тази дефиниция, защото има странен факт. Нищо няма написано на лице за 40 години. Е, почти не е имало е, правно тълкуване, няма изпълнителни заповеди, е, Просто не се знае е, до какъв резултат е довело всичко това през последните 40 години. Но се предполага, е, че това е властта, под е, която има чисто политическо наблюдение, но най-вече политическо шпиониране. И е, всъщност в тази дефиниция виждате, че има дискриминация по национален признак. Е, граждани на Съединените щати. И критерия ще бъде необходимостта. Това е много строг критерий. Но ако това не е граждани на Съединените щати, е, тогава имаме много слаб правен прак. Ако погледнете 72010, също има дискриминация на национален признак. Така че ние прилагаме двете едновременно. Това е двойна дискриминация дискриминация на национален признак, като е, се дава предимство на гражданите на САЩ и съответно се дискриминират останалите. Аз не знам дали има такъв е, европейски закон. Е, правим анализ за човешките права. Ако говорите с експерти по човешките права, те ще ви кажат, че това е незаконно според Европейската конвенция за правата на човек. И съвсем накратко, в секция 205 беше разискван вече по реформата на Съединените щати относно тази система. И тази реформа мога да кажа, че няма да ни помогне особено, особено ако намеренията им не се променят. Тоест, освен тези обяснения, че се борят с тероризма, те могат да измислят много други е, оправдания. Така че, едва ли не, те винаги ще имат карт бланш за прилагането на 205, член 205. Е, просто те си решават кои са критериите, които ще използват. След това, страница 21, когато разглеждаме приемане, събирането на информацията по програма Призъм, има един статут, с който се работи. Там се говори за минимизиращи и целеви процедури. И имаше един подобен дебат в комисията Либе през февруари, свързан с работата в, в облак. Не очаквах обаче, че толкова бързо работата в облак ще се намеси тук, в, в нашето разследване. И е, не съм предполагал, наистина не съм и очаквал, че е, облака ще се използва за следене на неамерикански европ... граждани. След това на страница 22 е, е свързан, имаме една, едно събитие от 21 август, а именно писмо, изпратено от американското правителство на лидерите на комисията по разузнаване. Това писмо никъде не беше коментирано. Та, след като Националната агенция по разследване е филтрирала информацията, събрана от системата, те са приложили този опит за а, проследяване дали 50%, поне 50% от а, а, лицата, които са, за които имат данни, са американци. И се оказва, че над 50% са неамериканци. И а, ЦРУ е получил копие от тези данни, които също може да използва за свои цели. Така както и други членове на общността на американското разузнаване. Така че, може би, Сноуден не е имал достъп до абсолютно всичките данни. Например, не е имал достъп до насоките, до наръчника за какви цели се използват данните от ЦРУ. Но основното, което ние извличаме тук е, че много организации са имали вече данните и че тези данни са били филтрирани за чужденци. След това, относно страница 23 общата позиция за нашите инструменти и защита на данните. Как да се опитаме за бъдеще да предотвратим подобни е, инвазии в системата ни, било то чрез Safe Harbor и други. И установихме, че има големи празноти. През изминалите 10 години много от от нашите власти са позволили умишлено или неумишлено подобни празночи в националното законодателство, било то а, за да подмогнат американците или с други цели. И тази информация, която се събира от Съединените щати, може да бъде за абсолютно всякакви цели, включително и политически. И ако се опитаме да разгледаме някои от документите на комисията от 10-15 години, ще се опитаме да видим какви са, кой е вземал решенията. Тези решения правно задължително ние ли са били, позиция, лична позиция ли са били и, или какво? И на страница 24 долу, ако разгледа някои от препоръките, ще видите, че в тях препоръчвам да се върне член 42. Но преди да стигнем там, все пак, аз разбирам нещата така. Европейските граждани считат, че са под опасност, поставят собствените си, собственото си лично пространство под опасност, като използват американски уебсайтове. Ако ще има такова следене, то трябва да бъде а, придружено с информиране. Тоест, европейските граждани трябва да са информирани, че ако те използват американски сайтове, американски данни, евентуално могат да бъдат следени в Съединените щати това е поне политически коректното, стратегически коректното от наша страна. И ако направим това, може би Съединените щати ще си се замислят или поне ще предизвикаме някаква солидарност на европейско ниво. Остатъка от анализа и от доклада, какво мога да кажа? основните механизми, които използваме, не ни защитават срещу Patriot Act. И че ще трябва да продължим да развиваме Safe Harbor. Разбира се, това са много сериозни проблеми. Трябва да бъдат направени по стратег... да бъдат решени по стратегически начин. И още нещо. Трябва да помислим как да развием наша сериозна индустриална политика за европейски иска работа в облак. Някои държави членки са в много проблематична позиция в това отношение. Така че ще трябва да помислим по член 42. Има известни резерви, които смятам, че трябва да разгледате. Те са на страница 28. А, ръководителят на Яхо скоро каза, че ако са казали малко повече е, на какво са били подложени, в какво е трябвало да участват а, през изминалите 10 години, някои биха получили смъртни присъди дори или присъди от поне 30 години, дори по американския закон. Така че разбира се, можем да предизвикаме конфликт на закон. Европейският съюз има други правила тук. 2% глоба. И за компаниите, които не спазват въпросния член 42. Това е, е много, много сериозно престъпление. Но докато се стигне до нов регламент, до нови законодателства, ще трябва да помислим какви наказания ще наложим за подобни престъпления. И мисля, че трябва да бъдем много а, ясни, да кажем, че това е много сериозно престъпление и за да бъдем а, адекватни на ситуацията, нека да кажа, че а, Microsoft беше глубен с милиони заради монопол на пазара. Така че, докато се изплатят глобите, най-вероятно с лихвите всичко ще стане към 20 милиона. Мисля, че ние трябва да помислим за нещо подобно, за да бъдем наистина ефективни при прилагането на член 42 и глобата трябва да се увеличи нещо като 20%, а не 2%. Глобата трябва да бъде необичайно висока. Защото ако не, че компания имат такава огромна база данни, такива ресурси, това е сериозна заплаха. И е, нещо накрая, тъй като знаем за е, защита на фотографски материали от Съединените щати, но не знаем кои точно фотографски материали, а, ще трябва да помислим как да защитим нашите такива. И случая обаче дали ще бъдат засегнати и тези, които продават материали за фотографски а, произведения. Мисля, че трябва да защитим нашите производители на материали и оборудване и да не позволяваме допълнителни щети на тези компании, които се подчиняват на европейски закон, не на американски. Ще спра до тук и оставам а, готов да отговарям на въпросите. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Ще започнем с докладчика господин Морайс. Благодаря, госпожо председател. Първо, а, благодаря за воденето на тази сесия. И организирахме тази сесия, защото направихме първо едно стратегическо проучване на цялата област. Нито един от нас не е експерт. Имаме нужда от ясен доклад – и както вие казахте, ситуацията в тази област се променя много бързо. Дори да направим стратегически препоръки, може вече те да са закъснели. Нещата може да са се променили. И с тази цел трябва първо да видим защо се занимаваме с това разследване. Дори за колегите, които четоха доклада. Аз прочетох част от него. Разбира се, вие също можете да го изчетете. Докладът е много изчерпателен и показва с каква скорост се променя тази област. На страница 27 вие казвате, че има стратегически препоръки, опции. Трябва да имаме политически баланс. Една от основните препоръки е да, да имаме ясно и честни отношения. Това е хубаво. Надяваме се да, да има дълбоко политическо ангажиране в това отношение. Само така можем да постигнем подобни желания. Нека сега да се спра на другите препоръки, за които говорите, относно работата в облак. Е, има изисквания по 702, но в този доклад се казва, че това ще се осъществи, т.е. ще има европейски облак от информация. Въпросът ми е, мислите ли, че това може да се случи? Знаете, на този етап говорим за бразилския пример. Аз лично не съм специалист в областта, но сега Ана Гомеш говори за това, че а, бразилците се опитват да запазят данните в страната. Било то в облак или по друг начин. Възможно ли е да го направим за Европа? Как ще се случи? В такъв случай няма ли и там да имаме пробив от някоя друга технология. И искам да задам и други въпроси относно, например, криптирането на данните. Криптирането на информацията. Ако някой криптира информацията, разбира се, това ще предизвика много любопитство и ще предизвика желание да се разкриптира информацията. Имат ли някакви препоръки, които вие е, можете да дадете тук? Ще бъде ли добре, наистина, ще бъде ли полезно да имаме такава, такова криптиране? Това е много висока технология. Дали ще си струва? Просто искам да разбера къде ще използваме данните от този доклад. И мисля, че ще приключим с доклада през януари 2014. Тогава ще трябва да вземем вече окончателните насоки в областта на сигурността. Така че а, ще трябва наистина да действаме бързо. Този доклад ще остарее от чисто технологична гледна точка след няколко седмици, най-вероятно. Благодаря. Господин Фос. Първо, много благодаря, беше много интересно. Искам да попитам това, което казахте за възможностите за наблюдение а, от страна на американските служби, дали това може да се пренесе едно към едно и върху службите от Великобритания. А, и дори и ако сключим споразумение с САЩ или с Великобритания, едва ли ще успеем да постигнем същото. Имаме средства за да приложим натиск върху Русия или Китай, например. Не знам какви възможности имаме в тази посока. Споменахте програмата Safe Harbor и правилата, корпоративните правила. Когато говорим за Safe Harbor, например, можем да кажем, че с САЩ вече имаме подписано споразумение. С други държави нямаме дори това. Мисля, че всеки от нас е готов да се промени или дори да се прекрати споразумението Safe Harbor в полза на други по-добри споразумения, с които да се поставят нови стандарти. Не знам дали ще постигнем успех по отношение на други държави, които, с които изобщо нямаме подписано споразумение. Знаем, че всеки компютър, произведен в Китай, вече има интегрирани програми за шпионаж. Може би това да не е вярно, но все пак. Благодаря сега е господин Албрехт. Благодаря ви за това разбираемо представене на това много интересно проучване. Аз мисля, е, че има много неща, които бях, биха могли да бъдат доразработени. Ще се спра на три въпроса. Тези, които издават дайни, вие правите важна препоръка към нас. Това е нещо, което също трябва да бъде обсъдено и аз е, бих искал да знам е, какви биха били реалните шансове е, за наказване на закононарушенията, как да се привлече вниманието на обществеността и също как да има рамка за защита на данните. И вторият въпрос промишлената политика за европейски облак. А, а, е, ние е, говорим за това, а, е, възможността за това да имаме политика, какво можем да направим по закон и по други въпроси, но така или иначе има заплаха. Заплахата е на лице. Има ли е, някакъв шанс за е, е, реален европейски облак, който да се създаде? Кое е най-спешното? И не на последно място, дискусията от другата страна на океана. Може би това е най-важното за нас за момента. Има ли някакво движение, което вие забелязвате и в дискусията е, по американската политика? Могат ли да се очакват някакви промени? Е, можем ли да оказваме натиск върху Съединените щати? Е, защото те имат намерение да направят нещо, поне някои от тях. И ако е така, ще бъде много е, полезно за нас като политици и във връзка с партньорите ни. Госпожа Ернст. Благодаря. Следния въпрос. Интересувам се от цялата проблематика на наказателните мерки, санкции и прочи. Има предложения, които вече се обсъждат в е, нашите среди, парламентарните среди, които апелират да се а, засилят санкциите. Как можем да започнем да мислим по нов начин? Трябва ли да се стремим към по-скоро количествени, по-скоро качествени промени на съществуващото законодателство? Второ, няма ограничения, няма защита, ако човек не е американски гражданин. Откъде можем да започнем този транснационален диалог? При положение, че нарушаването на човешките права стига толкова далеч за неамериканските граждани. Не можем да се справим с една-две мерки. Как можем да постигнем този диалог и да разговаряме на едно и също ниво? А, по отношение на хората, които бият а, тревога и съобщават за нарушения, смятам, че трябва да бъде записано нещо, което да гарантира тяхната защита. Бих ви помолила да кажете нещо повече по този въпрос. А, и последния ми въпрос. Европейската система за изчисления в облак. А, ако търсим альтернативи, това може би е една добра възможност. Можете ли да кажете малко повече по този въпрос? Благодаря. Сега аз искам да взема думата относно европейският облак. Като че ли няма противоречие. Идеята е, разбира се, да се използва капацитета. Аз не съм голям е, фен на идеята, да кажем, да вдигнем оградин край Европа и да се затворим. Е, но хубаво е да използваме новите технологии и Смятам обаче, че трябва наистина да изградим някаква защита срещу американското доминиране на пазара на работата в облак. Те ми стават все по-мощни в това отношение. И... Но въпросът ми е, дори и да имаме такава бариера, такава защитна бариера и да имаме европейски облак, това не означава, че данните ще бъдат недостъпни за американци. Защото, както много пъти го сме го казвали, въпросът не е само технологически, въпросът е и правен. Много компании, които са част от Европейския облак, но имат офиси или гише дори в Съединените щати. И каквато и да е дейност по света, дори не само в Съединените щати, просто извън Европа, тогава имаме физически проблем. И а, нещо друго. Ще бъде ли възможно за Европа, за Европейската комисия да използва настоящото законодателство за защита на данните, за да реши проблема? Мисля, че може, но комисията просто е нерешителна и не използва всичко, което може да използва, защото настоящото европейско законодателство за защита на данните не би позволило подобни практики, каквито в момента наблюдаваме. Не казваме, че ново законодателство ще донесе по-добро по-добра защита. Просто трябва да използваме каквото вече имаме. И последният ми въпрос. Знаете ли за съществуването на сходни или идентични закони в отделни европейски държави членки, защото а, ние обвиняваме американците, те ни казват, да, ма вие правите също. Така че имате ли подобни примери за Европа? So, question, a... Първо започвам с въпроса за облака, защото той е популярен. Аз се опитах да изпреваря някои от въпросите на страница 32 по точка 1, 2 и 3 и е, аз ще ги прочета на глас, защото това е отговор на някои от въпросите. Е, основен факт от живота във връзка е, с е, обработката на данните. Облака има хиляди компютри в складовете, които обработват данни, които просто складират данни, без да използват данъци. Виждаме е, че е, дори не можете да направите едно плюс едно. Така че е, този, който е провайдер, трябва да знае ключа. Дори да се складират данните, ако искате да направите сметката, този, който е провайдер, трябва да има ключа. И в този смисъл това е, може да се атакира по заповедта 702. Така че трябва да има криптиране и е, заради това им е, криптирането е много слабо, за да има търговска стойност е, и това е, не е златна перспектива. В никакъв случай. И съвсем откровенно, дружествата обикновенно подвеждат хората и това е срамно поведение. Предвид този факт, трябва прочно този облак да бъде затворен. Само по вашето право. Аз казвам, че макър европейския облак прехвърля Прехвърлянето към Съединените щати е нещо второстепено 702 и политически няма да стане. Първо, защото управлението и е, персонала в тази европейска фирма ще обжалва и ще търси е, начини е, за събиране на данни и пред Европейски съд ще повдигне европейски въпроси от европейска гледна точка. Освен това, самия персонал ще бъде заплашен от персонала на, от шпионажа на Съединените щати. Ако искате обаче да направите сметка, примерно какво има нещо в Съединените щати и примерно за най-голямата европейска компания в тази област и е, всички лични данни се изпращат до Съединените щати. Така че трябва да се търси европейско дружество, което трябва да направи доста стъпки, за да изолира данните, както физически, така и правно. Така че има е, много голяма разлика между тези две две ситуации. Друго, което според мен е важно в тази област, е, че има огромна разлика по техническата сигурност, на какъв риск се излагат, е, как изобщо да се дадат на тепсия данните на американците. Е, вие е, можете да съберете тези данни. Има огромна разлика и риск между тази ситуация и е, данните физически да присъстват в център за данни. Но там те могат да бъдат много по-добре защитени и трябва Съединените щати да преодолеят много защити и да си представят как физически ще извлекат данните и да ги предадат на Националната служба за наблюдение. Това това е по пин кода атака, а другото е предаване на данните на тепсия. Един мой страх е, че при нов регламент нещата ще се влушат, защото ако видите предложенията, има план на комисията за създаване на еквивалент между тези две ситуации, които току-що описах. Така че правно те ще бъдат еквиваленти. Е, всичките данни ще се изнесат, ще се дадат на тепсия на американците или да останат в Европа, е, където ще бъдат по-добре защитани е, е, срещу атаки. Но е, предвид е, новия правилник, тази ситуация ще бъде еквивалентна и е просто очевидно за всички учени, че това далеч не е еквивалент. Така че този въпрос трябва да се изясни. И аз категорично искам да посоча в този доклад, че регламентът е погрешно създаден и трябва да бъде преразгледан. Особено по процеса и обработката обработката на данните, е, иначе ние ставаме по-раними. Повече се излагаме на опасности. Ако трябва да обобщи останалите въпроси, да, да се върна, е, може би ще започна с въпроса на господин Фосис е, за положението в САЩ и Великобритания. Не знам какво имате предвид. Аз нямам никакъв личен опит от от е, Русия или Китай в тази област. И аз е, не съм, дори не съм мислил за закона в Русия или в Китай. Е, те подписаха конвенцията 108, няма обаче да кажа нищо допълнително. Те през март я подписаха. Сейф Harbor. Сейф Harbor е, е погрешен. В Вашингтон, бях вчера във Вашингтон и так можах да се срещна с, с е, е, господин, е, същите е, служители на господин Обама, както господин Нимец. Казаха ми разговора да бъде е, е, таен, но аз казах не и аз е, казах, че те гледат на Safe Harbor като на търговско споразумение и те не виждат никакви ограничения по Safe Harbor за е, достъпа до данните е, за националната сигурност и външно разузнаване. Е, те, е, за тях това е сделка, дил. Така че трябва да видим как е, преди 30 години в Европа ние направихме такава колосална грешка. Как можахме толкова основно да се заблудим, как ни подведоха. И защо ние трябва да разберем защо, за да не си повтаряме грешките. И за мен Сейф Харбър е нещо опасно, нещо, което е поправимо и защо нещо, което не трябва да повтаряме за в бъдеще. И ако се върна обратно към въпроса на господин Морейс, Морейр, Морейра, Морайс. А, да, сега тук има едно изречение, което се върти, особено когато говорим за Бразилия, за балканизиране. Ние ще балканизираме ли интернет? И това е, стана е, ясно и от е, е, е забележки е, в речта на господин Камерун тук, е, тук никой не говори за цензура а по-скоро за ограничение на достъпа до данните за европейските граждани. Всъщност ние говорим за създаване на улеснения е, и услуги и предприятия вътре в Европейския съюз и да прикамваме гражданите на Европейския съюз да ги използват. Няма нищо задължително, това е избор. Ако някой иска да праща данни, е, е, ние не можем да го спрем. Това е личен избор но това, което искам да е, се случи, е да се е, сложи край е, на това, когато организация на правителството или участния сектор събират данни и те могат да решат да ги изпратят или на Националната служба за наблюдение, без вие да го знаете. Мисля, че това трябва да се спре при много ясен процес за даване на лично съгласие тази идея за балканизация, е, но е, цензура не се предлага от никой. Ние просто искаме да се увеличи европейската способност, за да може е, индивидите да взимат по-добре осведомени решения. Сега за криптирането, мисля, че това е много сложен въпрос. Е, начина по който ние смятаме за изграждане на защити, използване на криптирането, само преди три месеца е, е, знаем какви разкрития бяха направени но аз мисля, че водещите експерти смятат, че основната техника работи, че основните защити не са разрушени, но, това, но преди две седмици имаше един случай, е, където основният продавач е, на решение за сигурност, LSA, е, лабораторията на LSA, техният водещ продукт беше на цифров генератор – е, е, който получи Нобелова награда от Националната служба за наблюдение. И те казаха ясно, не използвайте наш продукт, не използвайте нашия продукт. Е, така че още рано е, но е, мисля, че все пак е, има много по-голяма сигурност при свободен и открит система. Мисля, че компромиса или подробна дейност, това са основните продавачи, основните търговци, може би имаше прекалено близки и дружески отношения с Националната служба за наблюдение. Това не е панацея, обаче ако трябва да давам пари, винаги открит и свободен източник и все повече е, хардуер. Винаги е, трябва е, да изграждаме същата система за наблюдение, както преди, но много е, по-внимателни да бъдем към продуктите, които ни се предлагат и софтуера, който ни се предлага. Какво друго съм забравил? А има и друг рунд. Ако съм забравил нещо, ако обичате, напомнете ми. Благодаря. Стигаме до втория кръг въпроси. Имам трима желащи да вземат думата. Госпожа Ромеро Лопес, господин Вайнхолцер и госпожа Вайн. Други желаящи нямат. Госпожа Ромеро Лопес. Сеньор por verle otra vez. Благодаря на господин Болден. Може би си спомняте, че вече сме се виждали с вас. Тогава ставаше въпрос за изменения, свързани с а, а, законодателството за защита на данните. Тогава имаше едно изменение, което се а, опитваше да регулира въпроса за подизпълнителите а, във връзка с а, изчислението в а, облаци. ставаше въпрос за връзката между а, големите фирми и техните подизпълнители. Искам да попитам дали големите фирми, които предлагат софтуер за работа в облак, също като малките, какви възможности да контролираме тези фирми изобщо съществуват? Това беше изменение, което искахме да приемем. Не знам доколко този контрол може да бъде добър отговор на заплахите. Разбира се, че и в Европа трябва да има големи фирми, които предлагат тази услуга, но трябва да има известен контрол върху тях. Следващият ми въпрос касае член 42, клаузата против ФИЗа. През чухме много за мощта, силата на големите предприятия. Госпожа Рединг говори по този въпрос и за необходимостта от изричното съгласие на ползвателите. Ако имаме такъв проблем да прокараме дори клаузата за изрично съгласие, то ще имаме още по-големи проблеми, свързани с член 42. Ако при формулировката на член 42 ам, не задраскаме нищо. А, тоест, а, ако оставим властта в ръцете на, на а, фирмите, които отговарят на сигурността, а, дали ще постигнем ефект и дали службите, които отговарят за сигурността на данните, имат прекалено малко правомощия. Така, има съвет, който очевидно няма достатъчно компетентности. И ако Европейският съвет а, му даде допълнителни правомощия, а, дали ще бъде възможно той да изпълни целите си? Това са въпросите, които имам. Клаусула антифиса, ме me parece muy importante. Бих искала да получа отговор, свързан с клаузата, насочена против ФИСа. Смятам, това за много важно. Американците няма да променят своята позиция. А, моля ви, моля ви, искаме да чуем въпросите на другите колеги. Господин Вайнхойцер, съвсем накратко днес започнахме с изслушване за а, дейността на трансатлантическата експертна група, която си създава първо впечатление. А, впечатлението ми, че има едно ново а, цифрово разделение между Америка и остатъкът от а, света. И моят въпрос е следният. Смятате ли, че с нашия законодателен пакет за защита на данните ще сме в състояние да построим мост между дигиталните разлики? Благодаря, госпожа Морвай. Köszönöm szépen az előadónk. Е, Благодаря. Благодаря на а, нашият оратор на презента... за неговата презентация. Искам да попитам, възможно ли преди изборите да се обърнем примерно към местните компании, които разработват софтуер, дали а, могат да разработят такъв отделно от Microsoft, примерно. Има много държави, които използват софтуер на Microsoft. Те са направи, изключили договори и са а, дали а, ексклюзивни права на Microsoft и на техният а, е, софтуер да бъде използван в е, националните администрации, примерно. Можете ли също да ми кажете каква е връзката, която съществува между Microsoft и националната сигурност на Съединените щати? Дали тези държави, които е, са сключили договори с Microsoft за използване на тяхната система, дали не дават директно данните си на Съединените щати по този начин? Е, много, много се интересувам от вашето становище. Моля, не отбягвайте отговора. Това е последният е, желаящ да вземе думата. Сега давам думата на нашия оратор, господин Балден. Е, първо ще отговоря какво, какви компетенции и правомощия имаме по съществуващото законодателство. Относно Сейф Harbor, мисля, че вече има пълни компетенции да искаме подобна информация, да прекратим потока от данни от дадена държава или дадена компания. Това може да се направи. Но комисията също има правото да затвори, да прекрати Safe Harbor, самата програма. Няма нужда от допълнително законодателство, могат да го направят още утре, ако поискат и би трябвало те могат да забранят да прекратят Сейф Харбър сега, защото а, и наистина трябва да го направят, защото определено а, без съмнение различни страни наблюдават нашите данни. Именно за това акцента е върху член 42 за съгласието. Ако нямате никакви други структурни споразумения с Съединените щати, остава съгласие. Но иначе имаме а, доста такава силова стратегия и те, се остават а, перспективи за изграждане на европейския облак. Но за тази цел трябва да имаме политическа и търговска воля. Например, да се допитаме до търговски организации, до граждански организации. И съответно можем да направим нещо и при нашите американски партньори, именно да поискаме различни организации да лобират пред американското правителство за по-добра защита на неамериканските граждани. Сега, нашият интерес като че ли няма никакво влияние в крайна сметка върху останалата част от света. Никой не ни чува. През изминалите години, дори ми казал миналите три месеца, за 10 години дебат имаше само едно позоваване на това а, да се защитят права и на неамериканския граждани свързано с едно изказване на Human Rights Watch както и един друг адвокат в това отношение. Но това беше единственото, но нищо не се каза в Конгреса. Така че мисля, че имаме още много работа да свършим, ако искаме да представим нашите граждани в Съединените щати. Имаме трябва да има много повече участници, които да участват в американската телевизия, пред американската общественост, ако искаме да воюваме за нашите права. Относно изпълнителите, това е много сериозна точка. Ако разгледате, примерно, споразуменията за данните при обработка в облак, много трудно може да се определи къде става това. И Комисията също трябва да решава е, това и да бъде консултирана от експерти, когато започва изграждането на облак. Споменахме също, че органите за защита на данните ще трябва наистина да поработят за защита повече но искам да попитам къде са за сега, в този дебат, европейските органи за защита на данните, европейския надзорен орган по данните. А, мисля, че те вече са имали много предупреждения, както за Сейф Харбър, така и през изминалите две години. Е, явно някъде си спят на, на кормилото. Така че подканям тези органи да дойдат тук да, дадат отчет какво са направили през изминалите две години, защото те не са направили нищо, а са имали възможността да направят. Без да споменавам в препоръките също и специфичните идеи за реформа на всички споразумения за надзор и защита на данните. Може би трябва да имаме един специален комисар тук за защита на личните данни, който да е избран директно от европейските граждани, за да защитава техните интереси. И има все повече техническа некомпетенция на техническите власти и на компетентните органи. А, има голям брой администрация, работеща по защита на личните данни, но много малко от а, тях броят се на пръсти сигурно, са истински специалисти в областта на, на личните данни, а само един или двама са истински специалисти по информатични технологии, свързани с личните данни. И 99% обаче са администрация и много по-малко са инженерите. Така че именно за това имаме един инструмент, 25% а, трябва да имаме над поне 25% инженери и специалисти в тази администрация, за да може наистина а, да имаме работещ инструмент. И сега докладът дали е дадена трансатлантическата работна група? Ми не, защото ние не знаем кои са участниците в нея. А, мисля, че господин Немец вече има копия от доклад. Надявам се той да е част от групата, явно е, но не знам кои са другите участници. Не знаем кои са тия експерти, които участват в групата, не знаем дали са инженери, дали са специалисти по данните, нищо не знаем за тяхното образование. Относно въпроса за Microsoft и индустрията в облак и по-специално така наречена технология за заключване на софтуера, вярно през 2009 примерно, но период от 2001-2009 наистина имаше подобни връзки. Но причината, поради която Microsoft реши да иммигрира към облак, защото се страхуваше от конкуренцията и искаше да е първи в тази област, за да не стане така, че клиентите да се оттеглят към други конкуренти и за това започне и криптиране на данни, вид заключване на данните, за да, не могат, да предотвратят постепенното отегляне на клиентите и прехвърляне към конкуренти. Тоест, това е вид стратегия. И нещо, на което не се спрях в първият кръг въпроси, а именно предупрежденията. Някой сигурно се спомня през февруари след презентацията ми, искахте препоръки, и имаше вече някои публикувани а, изменения. Тези изменения са добри. Аз предлагам по-силен пакет. И предложих такъв през февруари, предлагам още по-силен пакет и сега. Мисля, че е много жалко, че прекратихме разглеждането на пакета за търсене на убежище. Мисля, че трябва да ще да разширим и да включим и случаи, когато има а, някой, който търси убежище, е защото е, е работил и сигнализирал за изтичане на лични данни, използване на лични данни. Защото ако това, което се случи на Едвард Сноуден, се случи и за бъ това, което се случи на Едвард Сноуден, надали ще се случи за бъдеще, защото видяхте, че всички тези хора, които решават да бъдат честни и споменават и, и разкриват информация за данните, те не могат въобще да намерят обежище. И живеят един полуживот за останата част от а, живота си, от физическия си живот на тази планета. И И всичко това е защото Съединените щати иска да ни откаже и да откаже тези хора да сигнализират подобни грешки. Uh, Извинете, не знам дали беше въпрос на превод, но все пак мисля, че не разбрахте добре превода ми. Затова ще го задам на, въп... на английски. Въпросът ми беше дали има опасност ако софтуера на Microsoft се използва от правителствата, е, при публичната администрация и така нататък, тогава е, може ли е, Националната агенция за наблюдение може да ги шпионира чрез системата на Microsoft? Ние знаем за споразумението между Microsoft и NSA, т.е. ако правителствата използват софтуера на Microsoft е, тогава ще правителството ще ги... Е, да, въпросът е ясен. Е, да, имате думата за отговор. Трудно да се отговори на такъв въпрос. Аз накратко мога да ви кажа, аз вече не вярвам на софтуера на Microsoft. 15 години го използвам в моята лична система. От, за правителствата, да, можете да се безпокоите много повече от Microsoft, от софтуера на Microsoft. Защо защото е, реалната механизъм е много е, по-фин, много по-тънък, е, но ми е необходимо време за да ви обясня. И така, стигаме до края на тази сесия. Благодаря ви за това, че споделихте с вас нашето мнение и последната част на срещата ще бъдат заключителните бележки на докладчика. Не, докладчика. Аз мисля, че за нас беше изключително удоволствие да чуем изказването на да, господин Болден. Госпожо председател, мога ли само нещо да кажа? Да, каквото искате. Първо искам да ви благодаря на господин Каспар Болден и на господин Джеперсън и на колегите. Аз мисля, че на подобни сесии трябва да има по-широка публика. Трябва... Но мисля, че изложението беше много богато и подробно. Благодаря ви. Искам само да кажа нещо за тази сутрешната сесия. Това, което се случи тази сутрин, е, е, засегна критични въпроси към комисията. Ние все още нямаме отговори по въпросите за SWIFT и е, писмото до. Е, държавния секретар и ние трябва да продължим работата си с комисаря, трябва да предвидим срещи. Има и въпроси по Европол. Е, също трябва да следим е, развитието, но всичко ще бъде написано. И третото, което искам да кажа е въпроса за Belga.com, CCHQ. През октомври ще се обсъжда. Аз не искам да правим политически заключения, някакви заключения свързани с решенията, защото трябва да има политическо разследване. Това са трите неща, които само исках да кажа. И мисля, че е по-добре да спра до тук, защото мисля, че всички се измориха. Само искам да благодаря още веднъж на всички. Е, беше дълга сесията. Благодаря на всички, които взеха участие. think Mr. Bronze asked about the 3rd of October. И така, на 3 октомври, срещата на 3 октомври ще бъде за Белгаком и твърденията за инфилтриране на Белгаком от CGID ще има и представители е, на надзорния орган по защитата на личните данни. На трети срещи по искане на докладчиците в Сянка и на други депутати ще се състои тази среща. Е, госпожо Мурвай, е, по процедурен въпрос ли, защото вече приключваме заседанието, да, процедурен въпрос. Ще има среща на 30. Е, това е единия въпрос, а другия дали а, независимите депутати могат да участват в делегацията, която заминава за Вашингтон. Аз съм а, независима, не съм партия член, но искам да отида. Е, толкова говорим за прозрачност. Искам да задам въпрос за прозрачност. Да, ясно. Да, ще има специална сесия. Щях да ви кажа. На 30 септември след обед ще има сесия. До 6.30 ще продължи. Първо ще има обмен е, на мнения е, с нас, е, с гражданското общество и втора сесия за тези, които сигнализират, които разкриват данни. И по втори ви въпрос, всичко е определено от координаторите на комисията. Не знам дали можем сега да решим нещо. Всичко е обсъждано от координаторите и вие може би знаете, че се проведе доста активна дискусия по състава на тази делегация, но вашето искане не е единствено. Обсъдихме го и и така, Just, uh, I was just е, само казах на госпожа е, председателката, е, че спис, проекто списъка за изслушванията е в чантите ви. Може би ще се промени по искането на докладчиците в Сянка и чановете по SWIFT. Да, добре, благодаря ви. Ако няма никакви спешни въпроси, не, тогава благодаря на всички и на преводачите. А, съвсем набързо, ако обичате. Да, съвсем набързо. А, въпрос за случая с Белгаком. Дали ще има представители на британското правителство? Ще проверя е, секретарията и секретарията напомни за е, петицията и ще проверя и ще уведомя е, докладчиците в сянка, дали има някакъв напредък. Благодаря на всички и на преводачите. Приятна вечер!